Сега добре дошла на комисар Круз. Следващата точка на... в дневния ни рад е, е Европеана. Какво ще правим в тук нататък? Давам думата на докладчика, моля. Е, госпожа Хелга Трупел. Господин председател, господин е, Круз, госпожа Круз, Европеана е голям проект в отношение на културата за Европейския съюз. Какво означава този проект? Става дума за една цифрова библиотека, дигитален музей и е, цифровизирани архиви. Свързани с нашето културно наследство, европейско културно наследство – ще могат по този начин да бъде осигурен достъп до произведения на културата до всички жители на планетата. Проектът започна през 2008 година. Хиляди културни институции дават своя е, принос. 150 са партньорските организации. До момента 6 милиона екземпляра от нашето културно наследство са цифровизирани. 10 милиона трябва да стане тази цифра до юни 2010 и до 2012 15 милиона се очакват да бъдат цифровизирани обекти на културата. Както виждате, много е важен този проект и много амбициозен. До сега той се финансира от програмата Е електронно съдържание плюс и от страните членки но е, скоростта на цифровизация на отделните документи в страните членки е, върви с различни темпове. Франция и Германия са много напред, 57-60%, а много страни изостават. Е, трябва обаче да има така елемент на водещо начало в цифровизацията на европейската култура, защото става дума за колекция на достатъчно състоянията на културата на обществото. А, ние трябва да можем да се конкурираме и с електронните книги на Google, защото ние не смятаме, че културното наследство трябва да бъде предмет на монопол. Европейското културно наследство трябва да бъде предоставено свободно. Освен това, трябва да имаме достатъчно влияние на европейско ниво. Европейските граждани имат интерес да съществува проект Европеяна. Когато става дума и за книги, които не подлежат на авторско право, е лесно, но когато се дигитализират произведения, които все още са защитени с авторско право, нещата стават по-сложни, особено когато не може да се издър... Е, издири автора. Ако в един момент ще очакваме Ропеана да покрива и книги, които са защитени от авторско право, ще трябва да се заплаща при е, свалянето от мрежата на тези произведения, защото в край на кращата това е един пазар на културни произведения. Така че ние трябва бързо, ефективно да цифровизираме е, културното наследство, но и да защитаваме авторските права, защото така ще се запази и културното разнообразие на Европейския съюз. Трябва да работим е, много внимателно по въпроса да издирим кои са притежателите на авторските права. С договора от Лисабон сега дискутираме стратегията до 2020 година, защитата на економиката, развитие на науката, на информационното общество. И стратегията на Европейския съюз до 2020 трябва да осигури финансиране и за Европеана. Естествено и страните членки трябва да дадат своя принос, защото това е един общ европейски процес. Затова трябва да организираме кампания, която да търси частно финансирано, да включи и частния сектор, а също така да привлечем и младите хора. Да са наясно те с факта, че съществува този проект Европеана. Това е едно от основните ни предизвикателства. Благодаря. Сега господин Пьотър Борис, моля. Dziękuję panie przewodniczący. Европана то дело пшеломо. Много благодаря. Благодаря, господин председателю. Аз мятам, че Европеяна е от ключова важност и ще допринесе много за осъзнаването на значимостта на европейското културно наследство, не само като библиотека, а и като музей, като хранилище. Това е възможност да препрочетем отново класиците, да ги изслушаме, ако са музиканти или композитори. Това е възможност за висококачествена работа, за работа с добавена стойност. Освен това, авторските права, авторските права продължават да бъдат проблематични, особено в случаите, когато все още не са изтекли. Ето, за това смятам, че госпожа Трупел заслужава специални поздравления за това. Благодаря. Господин Енсио. Да, благодаря. В качеството си на докладчик от Комисията по енергетика, аз бих искал да поздравя неговото изработване и да изразя надеждите си, че по време на дебатите ще продължим градивната линия от самото начало. Говорихме е, за начина по който трябва да бъде представен дизайна на веб страницата, как да бъде извършена цифровизацията и не на последно място как да се подеме нейната рекламна кампания. Надявам се, че нашият доклад ще бъде достатъчно подробен в този смисъл. Така или иначе, обаче, надявам се, че дебатът ще се центрира върху свързаните с финансирането аспекти, както и с организацията на веб страницата, по-скоро като база данни, а не като интернет портал. Надявам се, освен това, че всички тези проблеми, които току-що изредих, ще намерят успешно и задоволително решение, за да може този процес, този проект да се увенчае с успех и да тласне още повече напред европейските ценности. Благодаря. Господин Такула. Уемиес, ensinnäkin haluan kiittää raportoja Tryppeliä tästä erinomaisesta raportista. Благодаря. Започвам с Трупел. Това е един отличен доклад. Миналата година в комисия дискутирахме темата и мисля, че госпожа докладчика наистина е подготвила изключителен доклад. Благодаря за това. Наистина е много важно да има точно подобно явление в Европа, Европа, която е една общност, която се основава на различните си култури. Това са 27 държави членки с изумително културно наследство, всяка една от тях. И очевидно има възможност по-добре да предоставим информация на нашите граждани а, е, с е, по-рентабилно инвестиране на средства в това. Така че в крайна сметка и дори и най-малките потребители да имат пълен достъп до богатото наследство. Мисля, че това вече е факт и всъщност ако успеем да го развием, по този начин ще има по-голямо качество на разпределението на културата и достъпа до нея. Моя група политична и я особище не jesteśmy... Много благодаря, господин председател. Наистина мога да кажа, че ние не сме застъпници за прекомерното създаване на различни общности или бази данни, но за щастие Европеана всъщност е нещо много по-различно. Става въпрос не само за писмен текст, но за една образност, която се основава на културата и културното многообразие на нашите общности. По този начин е възможно да се води наистина един много по-богат дебат по всички тези въпроси. Ако е европеана може да ни направи по-добри и по-одухотворени граждани, тогава със сигурност следващото поколение граждани ще бъде по-добро в този смисъл. Те ще бъдат по-активни, ще бъдат по-мъдри и просто ще бъдат по-добри хора. Благодаря ви. Благодаря, господин Михалски. И сега господин Николао. Скъпи колеги, често говорим за инициативи, а тази инициатива особено може да се превърне в същинско съкровище за Европа, така че специални благодарности на докладчицата Трупел за нейната превъзходна работа. Става дума за едно културно хранилище, което ще ни даде достъп до първокачествени културни продукти. Европеяна ще зависи от начина по който я подредим, нейният успех по-точно. Не желаем тя да остане единствено и само платформа, която възпроизвежда произведения, нещо подобно на Уикипедия или на Google. Ние искаме нещо по-сериозно и значимо, всъщност гарантиращо лесна употреба и освен това гарантираща съдържанието и авторските права. Ето това са нашите изисквания след проведения дебат в Комисията по култура. Така или иначе обаче искаме това да бъде достъпен източник на информация. Ето за това ще се стремим да разясним на държавите членки и на техните граждани в какво се изразява тази програма, за да може всеки да почувства желание да я ползва. Благодаря. Госпожа Камевелт. Herr Präsident, meine Damen и Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Erst noch mal ein благодаря, колеги. Благодаря на Хелга Трубер за отличния доклад, който дискутираме сега. Мисля, че проектът е отличен. Една дигитална библиотека за европейския свят, която да е достъпна на всички, е отлично. Но смятам, че трябва да има повече усилия на общностно ниво, за да бъде успешен този проект. Е, според мен трябва да има общ е, свободен достъп, да не се таксува използването на Европеана. Трябва, разбира се, да се търси начин да се защитат авторските права, но да се работи и за потребителите, т.е. максимално е, лесен и безплатен да е достъп. Е, страните членки също трябва отговорно да се отнесат, е, включително и моята страна. Е, примерно, Гьоте в оригиналната си версия в Европеана все още не съществува. Трябва да призовем страните членки да, осъществ... да дадат и финансиране, за да може да се завърши проекта. Госпожа Тикалска, моля. Благодаря, господин председателю. Изгодите за европейските граждани са изключително важни и многобройни. Тези, които проистичат от използването на Европеана, тъй като цифровото и съдържание ще бъде на разположение на всички европейски граждани, дори и на тези, които имат увреждания за тях трябва да помислим, да видим какъв е най-добрият начин да подсигурим достъпът на тези хора с специфични потребности. Ето за това лансираме идеята за изработването на сертификат, който да удостоверява тази възможност на европеана да бъде използвана от всички. Благодаря на докладчицата и бих искала да помоля госпожа Кройс да ни даде някои пояснения за авторските права в цифровизираното общество. Благодаря. Госпожа комисар Круз. Господин председател, уважаеми госпожи и господа и е, уважаема госпожа Трюбел в частност. Наистина, изключително впечатлени сме от вашия доклад и го приветстваме. Мисля, че е операна и следващите изтъпки всъщност е едно изключително приключение и то ще получи подкрепа за бъдещето си развитие и от всички нас. Това е общия достъп до многообразието на европейската култура в цифровата епоха. Така че позволете да благодаря на госпожа Трупъл за извършената работа по този доклад. Много благодаря също и за самата марка е операна. Не е нужно всъщност да обясняваме какво е това. Достатъчно е да чуем само названието. Ние имаме альтернативно предложение за резолюция от името на комисията. Разбира се, както разбирам, парламента имаме подкрепата на основните парламентарни групи. Наистина, това е началото, повтарям, на един изключителен проект който ще цифровизира всички материали, книги и също така архивите от музика и образи, които са налични в Европа и вече в интернет. По този начин ще има достъп до културата в нейното многообразие в цифровата епоха. Така че не само какво е вярно това, което каза господин Никалски, наистина всичко това ще бъде много важно за нашите граждани, но нека да почакаме, нека всичко това да стане факт, за да може в крайна сметка всички заедно да сме удовлетворени и да се радваме на до опира до нашата култура. Докладът на парламента много точно подчертава, че тук има и важен економически компонент. Цифровизирането и достъпа онлайн до културното наследство, наследство ще даде възможност да възникнат нови дейности в областта на образованието, на туризма, на научно-изследователската работа и разбира се на културата. Е, Европеана всъщност е резултат от съвместните усилия на всички европейски библиотеки, архиви и музеи. И бе споменано, споменато вече от госпожа Трюпел, че вече 7 е, милиона обекти са дигитализирани, цифровизирани и всичко това е само началото. Много още трябва да се направи доклада се посочват различни области за Европеана, за съответно сходните политики, които трябва да се развият, за да може да има напредък през следващите години. Господин председателю, развитието на първо място зависи, разбира се, от приноса на държавите членки, които би трябвало да направят повече, за да могат да цифровизират своето културно наследство – и разбира се след това да предоставят е, тези обекти на всички граждани на Европа чрез Европеяна. И много се радвам, че наистина всички вас е, се присъединявате към е, намерението на комисията да напредваме с бърз темп към реализирането на този проект. Парламентът подчертава, че Европеяна не само трябва да даде достъп до публично наличните материали, но също така и до тези, които все още са запазени от авторски права. Така че има наистина спешна потребност, както и госпожа Тикао каза вече, да намерим а, удобни, удачни решения, така че в крайна сметка излезлите от печат издания да бъдат достъпни. А, също в това число влизат и онези произведения, чието автори, за съжаление, не са известни. И ако не се справим, тогава ще бъдем изправени през риска да изостанем със сигурност поне с една година и със сигурност да изостанем от САЩ. По-настоящем комисията извършва оценка на въздействието върху различните правни е, въпроси, които следва да бъдат решени, особено по отношение на произведенията без е, известни автори. И разбира се, ще се върнем отново на тази тема в е, платформата, когато дискутираме е, дигиталната програма на комисията и съответно моя ресор. Тази година, малко по-късно, ще се даде старт на този нов етап на Европеана, така че в крайна сметка дигитализираните обекти да станат поне 10 милиона и този процес да не спира в бъдеще. Успехът на проекта е насочен към популяризиране както на приноса на различните институции, които допринасят с цифровото, цифровизирането на обектите, но специално да бъде насочено вниманието към а, информирането на хората и най-вече на младите хора. Защото а, може а, да напълно да разширим нашата програма, като конкретно а, отделим внимание на училищата Ангажирам се, че комисията ще вложи много усилия в бъдещото развитие на този проект. Наистина струва си да се борим за реализирането. Благодаря. Благодаря, госпожо комисар. Край на дебата по този въпрос ще се гласува в Брюксел по време на мини е, пленарната сесия в Брюксел след две седмици.